Това е, е текста, който току-що цитирах. Конфедерален фракцион на Либерал-демократите е, и Конфедерацията на Обединената европейска е, левица внесоха при мен искане за назначение в комисията и в парламентарните делегации.